Good morning, colleagues. Seven... Добро утро! Преминаваме към седма точка в дневния ред. Закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация, търговски тайни. Срещу тяхното незаконно придобиване и използване и разкриване. Гостът ни днес е господин Жан Белгавин. Той завежда отдел. Неговия отдел се бори е, с пиратството и фалшифицирането на стоки и това е в Генерална дирекция пазари. Комисията ни реши, че трябва да изготвим становище по това законодателно предложение. Тук комисията Юри има водеща роля, но така или иначе инициативата дойде от комисията. Според е, законодателя това не можеше да се разгледа при предходния мандат, за това беше прехвърлено на 8-я състав на парламента и ново сформираната комисия ИТРЕ трябва да вземе своето решение. Имаме и нов докладчик, господин Мишел Риваси от Зелените – Всъщност, поправя се председателя, това е госпожа Мишел Риваси, но тя все още не е тук. Беше определена за докладчика, комисията беше помолена да представи изложение по темата. Благодаря ви, че сте тук. За нас е много важно да подготвим дебата – и естествено и становището. Благодаря ви. Ще ви дам около 10 минути за въведението. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Добро утро, дами и господа. Ще се опитам да се придържа към 10 минути, но моля ви да ме прекъснете, ако се окаже, че говоря по-дълго. На първо място, комисията приветства факта, че комисията ви ще изготви становище по текста, защото според нас законодателното предложение би трябвало да помогне на иновациите на вътрешния пазар. Затова е и важно становището на комисията ви. Сега нека обясня. Какво представлява търговската тайна? Принципно казано, това е ноу-хау. Всяка компания, независимо дали е малка или голяма, може да се конкурира единствено чрез своето ноу-хау. И всъщност проблемът, който искам да обясня, засяга цялата индустрия. До някъде може да се каже, че той е в сърцевината на економиката. Търговската тайна е важна за иновативните мрежи, за изследователските разработки в сътрудничество, нещо, което вече става традиционно. За това, както и казах, говорим за явление, определящо нашата индустрия. Проблемът е добре известен. Знаете, че понякога търговската тайна се използва незаконосъобразно. съобразно от хора, които нямат изключителните права да се възползват от нея. Следователно, това е вид кражба. И има зачестяване на тези неприятни случаи. Затова ние изготвихме и оценка на въздействието. Тя придружава законодателното предложение. Имаме представителна извадка от всички промишлени отрасли. Оказва се, че всяка Една от пет компании страда от такова незаконно използване на търговските и тайни, като, пак ще кажа, бройката нараства. Между 2012 и 2013 година има нарастване от 18 на 25% на такива сигнали – това засяга цялата индустрия. От гледна точка на вътрешния пазар, проблемът е, че националното законодателство позволява доста вратички. Всъщност, ако погледнете ключовите елементи за гарантиране на ефективни средства за правна защита, ще видите, че тук има доста големи празноти. Понякога изобщо няма такива норми. Да не говорим, че няма и ясно определение в гражданското право на това какво представлява търговска тайна. И ясно е, че има голяма фрагментация от гледна точка на законодателните норми. Те са доста раздробени и различни. Нашето мнение, възоснова на направените проучвания, е, че явлението застрашава добрите резултати на вътрешния пазар. Особено като се има предвид намалението на трансгранична дейност и факта, че 40% от европейските компании заявяват, че биха се въздържали от търсенето на партньори в други държави членки поради правната несигурност, а правната несигурност се дължи именно на това раздробяване на нормите – ние проведохме и допитване. Над 50% от бизнеса ни отговори и се оказа, че много често националното законодателство е причина за отказ от трансгранични научни проекти, както и изследователски проекти. Изобщо цялата научно-развойна дейност страда. Затова и бизнеса се ограничава до националните граници. Поне това ни отговориха. Целта на директивата. Ясно е, че ние искаме да намерим решение на проблема, да подобрим ефикасността на правната защита при търговската тайна за да няма злоупотреба на вътрешния пазар. Това ще доведе до сътрудничество в научно-развойната дейност, пренос на знания на вътрешния пазар и, разбира се, ще защити конкурентоспособността на стопанската дейност в Европейския съюз. Това е особено важно за технологично развитите отрасли, сектора на услугите, франчайза, хотелиерството. Имаме цели бизнес модели, които наистина до голяма степен зависят от споделянето на търговския ноу-хау. И тук не става дума само за високите слоеве на пазара. Знаете, че понякога има и малки компании, които работят заедно, споделят информация и това им помага. Във всеки отрасъл могат да се намерят такива и не бива да го забравяме. Имайте предвид, че в този случай ние не хармонизираме наказателните норми. Това трябва да е абсолютно ясно. Една от възможностите беше да изготвим препоръки, да има по-добро осведомяване и държавите членки в резултат на него да променят националното си законодателство. Това, което ние предлагаме, отговаря на системата ТРИПС, която се бори с явлението вече 20 години. Държавите членки се опитват да, да транспонират същите норми, но, както казах, всичко е много раздробено. Затова и в резултат на оценка на въздействието решихме, че препоръките няма да са достатъчни. По-добре е да се мисли за хармонизиране на гражданско-правните норми. Правното основание е нормата за вътрешния пазар. Ние искаме да увеличим сътрудничеството в рамките на Европейския съюз. Няма да се впускам в подробности, защото ми е ясно, че трябва да остане време и за въпроси, но все пак какво е включено в директивата? определя се приложното поле на защита. Имайте предвид, че принципно директивата не защитава търговската тайна, а се бори срещу злоупотребата с търговската тайна. Така че първо имаме определението на търговска тайна, но то е доста широко, отговаря на това от ТРИПС – на второ място се разглежда въпроса за незаконното възползване. Това е в червената котийка на екрана. И накрая, но не и е по значение, двата елемента, които за нас са важни за тъй наречения безопасен пристан. От една страна казваме, че е възможно две предприятия абсолютно независимо едни от други да стигнат до едно и също ноу-хау. И в този случай не говорим за изключително право на едната или другата. Това трябва да се има предвид. На второ място има изключения свързани с обстоятелствата, при които търговската тайна може да бъде от обществен интерес. И тогава трябва да бъде разкрита. Това е в член 2. След определението на приложното поле, директивата изброява средствата за правна защита – съответно предварителна и окончателна забрана за разкриване на тайната, мерки срещу продуктите в нарушение на тайната, И нещо друго, което предвиждаме, са альтернативните мерки. Трябва да се има предвид, че трета страна е абсолютно добросъвестно може да стигне до търговска тайна, с която е било злоупотребено. Би трябвало третата страна да има възможност да се защити. Съдията, съответно, би трябвало да има правото да постанови альтернативни мерки, альтернативни на забраната. Те могат да бъдат и някакви корективни мерки. Разглежда се и въпроса за вредите и оповестяването. От гледна точка на предпазните механизми трябва да се има предвид следното. Очевидно е, че предприятията не биха се обърнали към съда, когато има нарушение на търговската тайна защото ако се обърнат към съда, ще трябва да разкрият поверителна информация. Сега обаче се въвежда и предпазен механизъм за обмен на информация в много ограничен мащаб. Защото иначе законодателните норми ги има, но те просто не се използват. Много е важно опазването на поверителната информация. Това е от ключово значение – Член 8 го урежда. Има и още нещо, на което често се връщам. Не става дума за изключително право. Парламентът, разбира се, ще се произнесе, но мисля, че тук стигнахме до добрия баланс при предпазните механизми, както от гледна точка на съразмерността, така и от гледна точка на ограничаване на опасността от злоупотреба. Например, предвижда се период от две години, в рамките на който компанията може да протестира, но не и след това – ще обясня защо се прави това, защото много често има служители, които напускат компанията, не са доволни от това, че тя не е използвала тяхната идея и след това, след напускането си, решават да продадат идеята си в новата компания, където постъпват. Компанията майка може да реши обаче 3 или 4 години по-късно да наложи забрана. Затова и ние решихме, че все пак би трябвало да има някакво ограничение във времето. След установяване на злоупотреба с твоята търговска тайна трябва да имаш максимум две години, за да протестираш. Имаме и процесуални мерки за защита, но нека се спра на очакваните ползи от предлаганата директива. По-добра трансгранична защита за бизнеса, от тук и по-ефикасни мрежи за научно-развойна дейност и за иновации – Всичко това би трябвало да доведе до увеличаване на обема споделена информация, по-добра конкурентоспособност, по-добри стимули. На последно място, но не и по значение, нека разгледаме този слайд, който всъщност представя резултатите от общественото допитване. Много Интересни са резултатите, затова ще го оставя на екрана, докато отговоря на въпросите. Самият аз съм работил в областта вътрешен пазар вече 20 години и знам, че малките и средни предприятия не обичат новите законодателни норми, защото за тях те са допълнително административно бреме. Но в този случай виждате, че обратното напротив – те наистина искат тук да има ново законодателство. Нещо друго, което е важно, гражданите като чили изобщо не се интересуват от темата. Много от тях се отзоваха на допитването, но принципно те не проявяват голям интерес към темата, което показва, че тя не се разбира добре. Именно и за това е особено важно да се проведе реален дебат в Европейския парламент и да стигнем до доброто предложение. Струва ми се, че намерихме баланса. Благодаря. Благодаря ви, господин Жан Бергамин. Сега преминаваме към представителите на политическите групи, госпожа Мишел Риваси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас за въведението. Както вие казахте, става дума за незаконно придобиване, използване и разкриване на ноу-хау и търговската информация. Вие искате да промените нормите в областта на гражданското право, но нека се върнем на определението за търговска тайна. Казвате, че информацията тук трябва да е поверителна и притежателят на търговската тайна трябва да е предприел разумни средства за защитата й. Мисля, че това е доста широко определение, което води до голяма несигурност. Аз от своя страна бих искала по-скоро да се мисли за изключението, това, което не може да се обхване от директивата, например задължението да разкриеш тайна в интерес на общественото благо или околната среда. Кога търговската информация става търговска тайна? На този въпрос трябва да се намери отговор, както и да се намери добра защита. След това интелектуалната собственост вече е добре защитена от системата на патентите. Освен това говорим и за общностен патент. Да си представим, че фирмата производител разполага с патент, разполага и с други инструменти, има своето ноу-хау. Ето в САЩ има търговска тайна – но в Европа ние имаме своята правна защита, имаме патентите и всъщност предприятията винаги могат да сезират съда, когато има нарушение. Нека също ви напомня, че патента е от ключово значение за инвестициите на предприятията в научно-развойната дейност. Всъщност, именно патента прекратява всякакви опити за незаконно използване. Той патентът е и условия за инвестиции в иновациите. Но така както е разписано, така това законодателно предложение, патентът не може да защити всички иновации. Освен това, имаме оповестяването на данни, свързани с иновациите, нещо много важно, за да се защитиш от конкуренцията. Търговската тайна не би трябвало да се използва за някаква кръпка, заради това, че системата от патенти не е достатъчно добре разработена. Необходимо е да се мисли и за социалния договор, който позволява иновациите. Не мисля обаче, че добавянето на елемента поверителност ще реши проблема. Ето вие сте направили своето допитване и се оказва, че гражданите се отнасят е, с доста голяма неохота към идеята за търговската тайна, защото може би това ограничава и свободите им, гарантирани от закона, като свободата за достъп до информация, например. Ще ви напомня и за хартата за основните права, член 36 и право на здравеопазване и така нататък. Освен това, общественият интерес трябва да бъде защитаван и предприятията да изпълняват своите отговорности. Искам да ви дам и пример. Вижте шистовия газ, например. И използването на шистовия газ от американските компании. Те не искат да представят формулата от химическия коктейл, който използват. Казват, че това е търговска тайна. Същевременно, съгласно регламента РИЧ, би трябвало те да бъдат задължени да оповестят формулата, защото тук се включват токсични вещества. Търговската тайна, за която говорите, с това толкова широко определение, ме кара да мисля, че някои предприятия ще използват търговската тайна, за да не разкрият важна информация. Всъщност, злоупотребата с поверителна информация наистина може да навреди на конкурентоспособността на бизнеса, но не знам председателя прекъсва. Бихте ли направили заключенията си, защото надхвърлихте своите 5 минути? Добре, ще премина към заключенията. И ясно е, че трансатлантическото споразумение за партньорство ще включва и елемента търговска тайна. Аз видях, че това е записано в проекта. Оповестяването на тази тайна е нещо много важно. Наистина тук има доста противоречиви интереси, но мисля, че ние имаме нужда от предложение, което наистина да помага на иновациите в Европа, докато вашата оценка на въздействието не ми даде никакви аргументи, не ми помага, показва как тази директива ще защити иновациите. Благодаря четирима докладчици в сянка. Моля ви по-кратко, господин Патричел, НП. Грация, Presidente. Благодаря, господин председател. При науката и иновациите Европа е водеща сила и има голям потенциал. За целта обаче трябва да подобрим условията на предприятията и тук имам предвид защитата на, индуста... на инвестициите в областта на науката и образованието. Когато има нарушаване на вътрешния пазар по този параграф, по този параметр, това е именно в ощърб на иновационната политика. Предприятията трябва да могат да използват резултатите от своята работа. Освен това, е, трябва да се предложат на предприятията стимули за нови инвестиции в иновации. Това не са класическите права върху интелектуална собственост, но непатентирани технологии и тяхната защита, това е допълнителен инструмент за защита на интелектуалната собственост. И това е двигателят за развитието на економиката. Това е стратегически важно за растежа. Ако няма защита на предприятията, това ще нанесе вреда на самите предприятия. Екстернализацията, глобализацията на поддоставчиците, това допълнително осложнява цялата атмосфера при опазването на търговската тайна. Хубаво е да имаме хармонизирани мерки в рамките на, на, в рамките на вътрешния пазар, защото защитата на търговската тайна е много фрагмен, фрагментирана. Трябва да има наказания Искаме да гарантираме развитието на европейските дружества. Госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Аз приветствам инициативата по принцип, защото особено за малките и средни предприятия и за предприятия, които работят в областта на изследванията, тази тема е много важна, търговската тайна, но те не винаги могат да се защитят. Например, в е, среда на интерна... интернационализация, аутсорсинг и дигитализация, проблематиката се вижда, че е много важна и много се заострят проблемите. Особено важна е опазването на търговската тайна, когато имаме трансгранично сътрудничество. Искам да се спра на някои точки, които смятам, че трябва да обсъдим. Най-напред, тази директива не би трябвало да е а, зелена светлина за тайнственост и за допълнителни забрани. Освен това, в рамките на допълнителните дефиниции от комисията може да помислим дали информациите, които представляват потенциална допълнителна стойност, трябва да попаднат в обхватното поле на директивата. Освен това, когато е злоупотребено с доверието на дадената компания, е, трябва да се помисли а, и в такива случаи да има определени санкции. Също така трябва да помислим за обвързване с директивата за личните данни. Штатите, например, изискват да има такава клауза в споразумението ТТИП. Интересуваме как, каква е ситуацията в момента и смятате ли, че ще има обсъждане на европейско равнище? Благодаря. С интерес очаквам сътрудничеството с колежката Ривази. Благодаря. Следващият оратор е нашият заместник-председател, господин Петърсън. Той ще говори от името на господин Дебакър, който е докладчик в Сянка. Благодаря. Благодаря на комисията за тази през, презентация. Ние сме съгласни с целта на това предложение, а именно да се хармонизира е, законодателството до, определен, до определена степен. Директивата естествено е най-добрият инструмент да се направи това в Европа. Иновацията е необходима за създаване на заетост и растеж. Компаниите трябва да знаят, че техните изследвания са, раз... са защитени, за да могат да инвестират в е, иновации. Много често малките и средни предприятия нямат средства или нямат знанието за защита на своите иновации с тази хармонизация ние може да се погрижим за правната сигурност и да дадем възможност за защитни правни мерки на предприятията. Аз имам два въпроса към комисията. В член 7 там бих искал да зная защо има, защо се предлага намаление на срока на две години. И на следващо място, зная, че съветът предлага 6 годишен срок. Защо? И на следващо място, ако има съдебно решение за щети и за, на, за нанесени щети, въпросът ми е какви критерии ще бъдат използвани, за оценяване на щетите и пропуснатите ползи. Благодаря. Имаме още един въпрос от госпожа Сандер. Merci, monsieur le Alors... Благодаря ви, господин председател. Аз съм съгласна с колегите. Много е важно поверителната информация да бъде опазена, защото тя е от ключово значение за предприятията. Струва ми се обаче, че големите предприятия се защитават много по-добре от малките. Затова трябва да помогнем на малките и средни предприятия. Всъщност, в момента много от тях не могат да се възползват от законодателните норми беше споменат патента. Аз не съм сигурна, че патента много помага на малките и средни предприятия, защото патентите са скъпи, сложни, понякога се налагат преводи и така нататък. Необходимо е да има правно основание, което да дава стабилност и да бъде разбираемо за малките и средни предприятия – Същевременно мисля, че е добре да се помисли как да се помогне именно на тях. И най-вече да им се помага да защитават данните си, за да има иновации. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Има ли други колеги, които да искат да се изкажат? Да, моля, заповядайте. Благодаря. Закрилата на търговските тайни е нещо много важно, особено за малките бизнеси. Имаме нужда от необходим, е, от е, специална политика в областта. Какво да направим? Трябва да помислим за законодателство в тази област и в същото време би трябвало да продължим с договорите, с, с преговорите по ТТИП. Как обаче ще осигурите правилния баланс между честната конкуренция и от друга страна правата на на закрила на потребителите. Как ще установите този баланс? Благодаря. А сега господин Бергамин има възможност да отговори на въпросите. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да бъда кратък. Радвам се, че мога да говоря с вашите колеги и с докладчиците. Сега за дефиницията. Госпожа Раванзи продължава на френски. Първо, в началото аз из... изложих наистина определенията, но имайте предвид, че се определя не само това какво съставлява търговска тайна, а и какво не я съставлява. Освен това, в текста ние определяме и понятието незаконна употреба. Също така, вие определяте случаите, в които има задължително разкриване на тайната. Текстът е много ясен в тази си част и се казва, че никой не може да се позове на търговската тайна, за да не разкрие информация от обществен интерес в областта, например, на здравеопазването или екологията. Това е ключово и много-много важно в текста. На второ място. Няма много време. Преминавам на английски. Okay. Okay. По отношение на патентите. Патентите, нека ви отговоря и за тях. Установихме, че търговските тайни не са непременно свързани с патентите. Например, при самолетите е възможно да имате всякакви видове патенти, но отделно от това имате своето ноу-хау. И то е много-много важно за целия пазар в този отрасъл. Същевременно, както и вие отбелязахте, много от предприятията и малките и средни предприятия трябва да инвестират доста, за да имат своите иновации. И търговската тайна тук е много важна. Същевременно никой няма изключителните права всеки може да направи инженерни промени и ние искаме да избегнем това. Тук текстът е много ясен. След това. Въпросът на господин Петерсен за две годишния срок. Ние смятаме, че две години е достатъчно време, за да се види е, от една компания дали е злопотребено създадена тайна. И е, би трябвало да е достатъчно да възбудите дело в рамките на две години. А, това е много ключов въпрос, наистина. Но и ние смятаме, че този срок е достатъчен. Ние доста твърдо ще го защитаваме. С удоволствие бих обсъдил тези въпроси този въпрос с вас. На следващо място е, за компенсациите. Е, за компенсациите, обещетенията и критериите. Съдята ще, ще отсъди, но това не е толкова лесно. За всеки отделен случай трябва отделно решение. И сега за малките и средни предприятия в тази директива сме заложили оценка и процес на мониторинг. Много от малките бизнеси казаха, че те имат нужда от по-добра информация за използването на търговските тайни, опазването на търговските тайни в рамката на тази директива. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря. А сега като заключение искам да помоля госпожа Риваси да обобщи нашата дискусия. Госпожа, госпожа Риваси, имате думата за заключителни слова. Please, the floor is yours. There wasn't a question si euh, euh, j'analyse et je synthétise le аз искам да направя своя анализ на дебата, разбира се. Бих казала, че са ни необходими определения, които да са разбираеми за всички, защото това е директива, която цели хармонизация. Ние искаме да насърчаваме иновациите на малките и средни предприятия, дори и да не разполагат с патент. Би трябвало те да станат и по-конкурентоспособни по този начин. Необходимо е да се запитаме дали директивата ще помогне на иновациите в малките и средни предприятия или ще бъде използвана от големите предприятия за техните собствени цели? Тук е необходимо да се проведат сериозни разисквания. Възможно е директивата да навреди до някъде на достъпа до данни. Мисля, че ние така или иначе разполагаме с инструменти, би трябвало по-скоро да осведомяваме за тях по-добре и така да подобрим дейността на нашите маки и средни предприятия. Ние ще работим заедно с докладчиците в сянка, за да направим подобрения в текста. Благодаря. И благодаря на вас, господин Беркевин, от главна дирекция Пазар, за това, че представихте от името на Европейската комисия една много важно, едно много важно предложение за директива за закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация. т.е. търговски тайни, срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Благодаря ви за презентацията, благодаря ви за отговорите и ще работим в бъдеще по тази тема. The next topic on our agenda, as you know, is uh, electronic vote. А сега преминаваме към електронното гласуване. Ще изчакаме 4-5 минути до 10 часа. Тогава ще започнем с гласуването. Ще гласуваме общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година всички раздели. having three minutes time, I will... Тъй като имаме 3 минути време, искам да ви кажа, да ви информирам за, за съвещанието на координаторите от вчера. Координаторите решиха вчера следното. Най-напред за доклади с упростена процедура споразумение с Марокко по GNSS и споразумението за сътрудничество по научни въпроси с Украина. Докладчикът е председателят на комисията. Така се споразумяхме. Имаме е, доклади по собствена инициатива Семейен бизнес в Европа, МП, е развитие на устойчива европейска индустрия, по основните, с основните метали. Социалистите и демократите, е, зелен план за развитие, АЛТЕ, иновация и синя економика на КОЕ. Становища, директива за отпадъците АЛТЕ, Европейска стратегия за корите, ЕКАРЕ, Решения. Координаторите се споразумяха последните решения. Най-напред те взеха решение за ИТРЕ-мисиите и слушанията през 2015 година. Ще ви бъде разпратена допълнителна информация. На следващо място има номинация за местник председател господин Петерсен от ИТРЕ като докладчик по мейнстриминг за отношението за, по отношение на политиката за равнопоставеността между половете. Освен това имаше решение на ИТРЕ за Галилео, панела, институционалната група, работна група и имаше решение по отношение на КОП-20, климат... конференцията по климата. Ще продължим усилията си в тази област заедно с комисията ЕНВИ. Цялата информация може да я намерите на интернет или във вашите папки. Изслушвания на комисарите. Най-важното, което ни предстои между 29 септември и 7 октомври. Ние като комисия ИТРЕ сме, ще, ще участваме от самото начало до самия край на изслушванията, защото има като цяло 6 дена, 29, 30, 1, 2, 3, 6 и 7. А, това са 6 дена. и Има 6 изслушвания, всеки ден по едно изслушване, за което ние сме отговорни. Така че ние също така отговаряме за писмото на оценка в 6 случая. Така че това е огромна работа за следващите 10 дена. И освен това, при три изслушвания, които са много важни изслушвания, сме асоциирана комисия, например е, космическо пространство, дигитален цифров, е, цифров вътрешен пазар, ние сме асоциирани комисия, асоциирана комисия. Например, космическо пространство и е, цифров вътрешен пазар по тези теми и по други теми. Ние сме асоциирана комисия, т.е. ще участваме в 9 изслушвания за 6 дена ще участваме като допълнителна комисия на господин Тимерман. Той е първият заместник председател на комисията. И ще присъства в пленарната зала с всички ръководители на политическите групи. Така че това е едно допълнително изслушване и нашите изслушвания стават 10. 10 изслушвания за 6 тема. В, е, нямаме друга дейност в комисията за тези дни, но за щастие ние се справяме доста добре. И така сега може да продължим с гласуването. Моля, пригответе картите си. Гласуваме по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година всички раздели. Нека да ви кажа само, че имаше 26 изменения. И сега гласуването е всъщност резултатът между разговор, е, на разговорите между докладчиците в сянка. И така, пристъпваме към гласуването. Компромис едно. Кой е за? Кой е против? Прието е, изменение 7. За, против, въздържали се, прието. Осмо. За, против, въздържали се, прието е. Девето, за, против, въздържали се, прието е. Десето, за, против, въздържали се, прието е. Единайсто, за, против, въздържали се, прието е. 12. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието е. 17 за, против, въздържали се, прието е. 18 за, против, въздържали се, прието е. 18 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, прието е. 20 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието е. 24 за, против, въздържали се, Прието е. 26. Нека гласуваме електронно, защото трябва да имаме две електронни гласувания, поне две електронни гласувания, така че гласуваме електронно по тази точка. Моля, гласувайте. Край на по, е по кой въпрос гласуваме, въпрос от залата, гласуваме по 26-та точка. Въпрос от залата, процедурен въпрос, господин председател. Когато защо не броите гласовете против? Има ли някаква причина за това? Вие поглеждате, когато гласуваме за. Ще ви обясна, ако 95% са за, не мога да очаквам, че повече от 5% могат да са против. И аз виждам много ясно, че няма друга възможност. Така че аз изчаквам до края всички да гласуват. Да, казва колегата, но хората могат да си променят мнението. А, край на гласуването. Имаме колеги гласували от НП повече, от социалистите и демократите повече. Край на гласуването. Добре, това беше 26-то изменение. Сега гласуваме цялото становище електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е добър. 55, 50 за, 5 против. Един въздържал се. Благодаря ви. Това беше всичко. Now we go to the point number... Преминаваме към точка 9 и 10. Ще ги обсъдим заедно. Предложение за законодателен акт в областта на качеството на въздуха и емисиите от промишлеността. Всъщност става дума за две предложения за законодателен акт. Сред нас е представителка на комисията, госпожа Мариан Венинг. Well, we should vote everything electronically because we are too early. The commission is not yet. Huh? Representative of commission is not yet. Всъщност представителят на комисията все още не е тук. Трябва да почакаме няколко минути прекалено организирано работихме до сега и ни остана малко време. Yeah. Yes. Ladies and gentlemen, dear... Председателят, госпожи и господа, скъпи колеги, нека започнем. Предложения за законодателни актове за качеството на въздуха и емисиите от промишлеността. Става дума за две законодателни предложения, а именно за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и изменение на директива 2003 наклонена черта 35 и ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. И двете законодателни предложения са много важни. Това са предложения за регламенти. Сега изложение ще направи госпожа Марияне Венин от Европейската комисия. Госпожо, ще ви помоля да се ограничите в рамките на 15 минути. По-точно ще ви дам 15 минути, тъй като става дума за две законодателни предложения. Благодаря ви. Добро утро на всички. Вашият председател вече ме представи. Виждате, не съм Томас Верхае. Директор съм на Генералната дирекция околна среда и качество на, живо, на въздуха и водите. Днес ще ви представя две наши предложения в рамките на пакета за качеството на въздуха. Качеството на въздуха винаги е бил важен въпрос на дневен ред в Европейския съюз. Знаете, че през 70-те години въздухът бе много замърсен. Тогава Европейската комисия взе решение да поеме законодателна инициатива. От тогава насам е постигнат напредък при мерките за намаляване на замърсяването на въздуха. Ще говоря за това по-подробно по-нататък. Но продължаваме да се борим срещу проблема. В седмата рамкова програма за околната среда бе поет ангажимент да се постигне такова качество на въздуха, което да не съставлява значителен риск за околната среда и човешкото здраве. На този екран от лявата страна Виждате една графика, която показва, че между 1990 и 2010 сме постигнали значителен напредък. Най-вече, що се отнася до намаляването на количествата на изпусканите серни оксиди, на въглеродния моноксид и на азотните оксиди но има все още един или два замърсителя, по които не сме постигнали голям напредък, а именно амоняка и праховите частици. Графиката в дясната половина на екрана показва още една положителна промяна, а именно отделянето на растежа от замърсяването на въздуха. Тоест, можем да постигнем економически растеж без допълнително да се замърсява въздухът, което според мен е много положително. Въпреки постигнатия не лош напредък, Продължаваме да сме изправени пред проблеми в Европа. На този екран е видно какъв е мащабът на проблема и къде се натъкваме на него. Проблемът е свързан с праховите частици, озона и азотните оксиди. Както Знаете, азотните оксиди играят голяма роля по отношение на озоновия слой. Червените точки на тези карти показват зоните, където има проблеми с озоновия слой и двата замърсителя праховите частици и азотните оксиди. Има и проблем свързан с околната среда. Ако погледнете четвъртия квадрат тук на екрана, ще видите, че много голяма част от земната повърхност в Европейския съюз все още е застрашена от еутрификация. Изправени сме пред една много значителна пречка, а именно нормативната ни уредба, според която трябва да постигнем граничните стойности за замърсяването на въздуха до 2015 година. Това е невъзможно. В пакета за качеството на въздуха поемаме ангажимент за постигането на тези гранични стойности най-късно до 2020 година. Възниква въпросът какви стъпки следва да предприемем, за да постигнем тази цел до 2020 година. Анализът ни показва, че има проблеми, които са ограничени до определени географски райони. Тоест в тези райони местните и регионални органи трябва да се опитат да намерят подходящите решения. Имам предвид градските центрове, големите градове техните проблеми не могат да бъдат решени на ниво Европейски съюз, т.е. няма смисъл да се приема европейско законодателство. Има обаче един много съществен проблем, който трябва да бъде решен на ниво Европейски съюз, а именно проблемът с използването на дизел за пътнически автомобили. Десният квадрат на този екран, червеният облак, показва какви трябва да са граничните стойности за емисиите за различните типово одобрени МПС. Виждате, че за Евро 3 червеният облак е много по-голям, отколкото за Евро 5. Намаляването на тези емисии има и осезаем ефект в реалния живот. Но към момента същинската стойност на емисиите е много по-висока. Тя надвишава граничната стойност 3 до 5 пъти. Комисията вече започна да работи за решаването на проблема. Разглеждаме ревизирания цикъл за типово одобрените МПС. Предстои да приемем съответното законодателство до края на тази година. Така ще можем да спазим граничните стойности Евро, 6, Евро 6, които влизат в сила през септември тази година. Те се вписват и в целите 20. Така ще можем да постигнем, извинете, целите до 2020 година. За целта обаче е много важно да приемем необходимото законодателство до края на тази година. Защо замърсяването на въздуха е проблем? Повечето от вас знаят, че от него проистичат рискове за здравето като например сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания и други. Но искам да ви покажа какъв е мащабът на проблема. Озонът и праховите частици предизвикват преждевременни смъртни случаи – през 2010 година тези случаи бяха над 400 хиляди. Елтрификацията също е риск в определени региони в Европейския съюз. Преждевременните смъртни случаи надвишават 10 пъти смъртните случаи при пътно-транспортни происшествия. Т.е. проблема е съществен и трябва да направим нещо за неговото решаване. Ако разгледаме периода до 2030 година, то ще видим, че ако предприемаме мерките, които сме предприемали до момента, няма да постигнем значителна промяна. Ще има известен спад, но той няма да е толкова голям. Ще проистекат и разходи в размер от милиарди евро годишно тази сума отговаря на около 3 до 9% от БВП на Съюза. Какви са вариантите за политика, за да спазим предвидената процедура до 2020 година? Трябва да гарантираме пълно прилагане на всички действащи мерки, като, например, разпоредбите за съдържанието на сяра в горивата за кораби. Най-важно е да работим по Евро 6. Говорих също за действията, които трябва да бъдат предприяти на местно и регионално равнище в редица държави членки. Тези действия могат да бъдат подпомогнати от съвета и Европейската комисия по линия на програмите ни за финансиране. Например, земеделските фондове, програмата LIFE и други. Има и други източници на замърсяване, като например региона на Кавказ, Русия, Централна Азия. Но замърсяването от там бе намалено благодарение на протокола от Гьотеборг. Трябва обаче да се погрижим за това тези страни да продължат да намаляват емисиите си. Можем да предприемем мерки за иновации, например, в рамките на програмата Хоризонт 2020. Ако постигнем целите си до 2020 година, т.е. ако постигнем граничните стойности за емисиите, то някой от вас може да помисля, че ще сме решили проблема, но това не е така. Ако погледнете лявата част на този екран, то ще видите, че дори и да спазим граничните стойности за емисиите в Европейския съюз, по отношение на праховите частици, една голяма част от населението ще продължава да бъде изложена на такова замърсяване. Тя ще бъде изложена в по-малка степен на замърсяване от озон или азотни оксиди. В рамките на международни форуми, като Световната здравна организация, Организацията за економическо сътрудничество и развитие, не е никой не се съмнява в това, че замърсяването на въздуха причинява ракови заболявания. Затова и тези форуми са предвидели гранични стойности. И ако видим колко много европейски граждани все още са изложени на прахови частици и на озоново замърсяване, то ще видим и какъв е мащабът на проблема. Става дума за 90-98% от населението. С други думи, трябва да продължим работа в тази област. Какви цели трябва да си поставим за периода до 2030 година? Нека ви разясня тази графика. Отправната ни точка е 2005 година. Виждате, Ако погледнете синята линия, какво е базовото намаление? Намалението, което ще постигнем, ако прилагаме всички действащи към момента правила. Червената линия иллюстрира сценария, при който се постига максималното намаляване, като се използват съществуващите технологически възможности. трябва да преодолеем разликата между стоиността на базовото намаление и намалението, при което се използват наличните технически възможности. Така ще можем да намалим въздействието от замърсяването с 55 5%. Преди да излезем с предложението си, решихме да не залагаме на най-разходно ефективния метод. Защо? Защото в някои области, като земеделието и нефтохимическата промишленост, можем значително да намалим разходите без това да се отразява неблагоприятно върху крайния резултат. Приведохме също пакета за качеството на въздуха в съответствие с действията в областта на климата. Тоест, мерките по пакета ще се отразят благоприятно и върху действията в областта на климата. Ако пакетът бъде прият, то ще можем да постигнем намаление в размер от 65%. Предпочитаният вариант за политика за периода до 2300 година е следният. Намаляване на въздействието върху здравето с 52%, намаляване на земната повърхност в Съюза, изложена на еутрификация с 35% и намаляване на окисляването с 85%. Затова трябва да намалим емисиите на 6 основни замърсителя, първо до 2020 и след това до 2030. Това са стойностите, които искаме да постигнем в Европейския съюз. Виждате ги тук на екрана. Имаме възможност за гъвкавост, тъй като някои от стойностите, които сме заложили, са много амбициозни, но има и механизми за компенсиране има и процедури за внасяне на корекции в случай, че възникнат нови източници на емисии. Запознати сте с основните елементи на пакета, няма да се спирам върху тях. Ще премина към преработената директива за националните ангажименти за намаляване на емисиите. След това ще премина към замърсителите от средно големи горивни инсталации. Вече говорих за шесте основни замърсителя, чието емисии трябва да намалим. Поставили сме си цели за периода до 2020 година по протокола от Гьотеборг от 2012 година. За да може да се спазят и целите за периода 2020-2030 година, сме предвидили една междинна фаза до 2025 година. Защо не могат в момента да се постигнат граничните стойности? защото държавите членки започват да действат прекалено късно. Предложението за емисиите от средно големи горивни инсталации цели да запълни една голяма празнота в законодателството. В директивата за екологичното проектиране са включени всички инсталации с мощност под 1 мегаватт, а предложение, нашето предложение се отнася до нези с мощност над 1 мегаватт. Подходихме много избирателно. Разгледахме инсталациите от гледна точка на моторите, турбините, на горивата, които се използват, Направихме разлика между вече съществуващи и планирани инсталации. Погрижихме се за това да се запази ниска административна тежест. Това е и последният екран, господин председател. Количественото изражение на разходите и ползите. Виждате, че намалението на външните разходи в рамките на една година може да бъде намалено с 44 до 140 милиарда годишно. Могат да бъдат економисани още 3 милиарда годишно по линията на економии на преки разходи. Разходите за изпълнение ще бъдат 3,3 милиарда годишно, но можем да економисаме 1 милиард, ако се изпълнява пакетът за енергетиката и действията в областта на климата. Като цяло пакетът ще се отрази положително върху БВП и заетостта. Разходите са с 12 до 40 пъти по-низки от ползите, Тоест, като цяло от предложения пакет няма да проистекат много неблагоприятни економически ефекти, дори напротив ще бъдат економисани разходи. Може ли да поговорим по-подробно за втората директива, тъй като вие я представихте много по-кратко от първата. Знаем, че и двете са много важни, че първата е по- обща а втората се отнася по-конкретно до средно големи горивни инсталации. Сред нас са двамата ни докладчици. Докладчик по първата директива за емисии на някои атмосферни замърсители е господин Гирек от групата на социалистите и демократите. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще говоря само за конкретната директива. Представителката на комисията изложи много общи моменти, но аз ще се спра единствено и само върху директивата. Предложението за директива е обобщение на други законодателни актове, както и на протокола от Гьотеборг. В нея са залегнали и съобщения на комисията по темата. Комисията предлага мерки свързани с економическия растеж, заедостта, с защитата на природните богатства на Европейския съюз и технологиите. Като цяло, директивата е едно много добро обобщение на предходни актове. В нея има обаче и някои нововъведения, по които имам въпроси и бележки. Първата ми бележка. В приложното поле на директивата не попадат всички прахови частици частици под 2,5 микрометра. Те са особено опасни за климата и околната среда. Имам предвид най-вече наночастиците. В предложението за директива не се предвиждат мерки за ароматизираните хлорвъглеводороди, например диоксидите. Много е важно да се вземе предвид също така и отоплителният сезон от който проистичат по-високи емисии. Разбира се, това може да бъде уредено и на местно и регионално равнище, но мисля, че по-скоро Европейският съюз трябва да предприеме действия. Има и някои опасни газове, които се отделят в резултат от дейности, извършвани от човека. Във връзка с това имам въпрос за гъвкавостта Какви възможности за гъвкавост се предвиждат по този текст? Как следва да се изчислява, освен това, размерът на емисиите? Документът съдържа и няколко приложения. В тези приложения правното основание са различни законодателни актове, нещо, което води до объркване, според мен. Dziękuję bardzo. Było, było wiele szczegółów w, tej, w tych uwagach. To jest, to jest dobre, ale równocześnie daję czas pani, żeby mogła. Зададохте много конкретни въпроси. Нашият гост трябва да има възможност първо да си ги запише, Десета точка. Директивата за замърсителите от средните горивни инсталации. Ще дам думата на докладчика господин Федерли. Благодаря ви. И двете директиви са важни от гледна точка на климата, околната среда, човешкото здраве и разбира се финансовото изражение. Големия брой случаи на преждевременна смърт заради замърсителите е нещо много важно. Освен това, 940 милиарда евро е финансовото изражение на това е явление, както и разходите за здравеопазването. Ние искаме да помогнем на опазването на околната среда и човешкото здраве. Средно големите горивни инсталации се регулират от съответно две директиви. Има 143 000 средно големи горивни инсталации в Европейския съюз. Те ни предоставят енергия, топла вода, електричество. Всичко това е част от енергийния коктейл в Европейския съюз. Повечето от тях всъщност са малки и средни предприятия, което означава, че е много важно да намалим бюрократичното бреме. Освен това е необходимо да направим така, че топлоснабдителните системи да не пострадат заради различните изисквания. Важно е също така да се водим от политиките на Европейския съюз за климата. Да търсим альтернативи, които не водят до различно третиране. Всичко това помага на климата, дава ни безопасна енергия и разбира се, пести пари. Thank you very much, colleague. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Съответно по директивата за националните тавани при емисиите, госпожа Веркунен, НП, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам да изкажа благодарност на комисията и съответно нейния представител. Струва ми се, че това е много важен пакет с цел контролиране на вредните емисии и борба с измененията на климата. Ние всъщност затягаме изискванията по директивата. Както знаете, директивата имаше своето въздействие но трябва да си зададем въпроса доколко надежни са въведените до сега мерки. Освен това, има и други директиви в същата тематика за енергетиката, за транспорта. Надявам се, че законодателното предложение, което разискваме днес, ще се отрази съществено и на селското стопанство, където имаме доста големи емисии на амоняк и метан. Важно е да се обсъди и финансовото изражение, защото със сигурност тук индустрията е затруднена. Има и друг въпрос – каква гъвкавост ни дава директивата в различните части на Европа? Uh, you, for, for... Благодаря ви. Преминаваме към докладчика в сянка за средните горивни инсталации от името на НП, колегата Ройл. Yeah, ähm, Благодаря. Всичко това е много важно, така е. е. Всички ние сме заинтересовани да подобрим екологичните условия, но нека погледнем нещата в подробности. Господин Ярек също засегна този въпрос, също и колежката, която говори преди малко. Не трябва някои неща да се прегледат критично. Например, праговете изходните прагове. Те са доста нис, ниски и те ще могат да бъдат понижени доста бързо. Експертите казват, казват че адаптацията на самите централи не, се, не е рентабилна, т.е. няма смисъл от такава инициатива. Защо комисията е занижила толкова, толкова много стойностите? Ние говорим за това, че трябва да мислим за последствията от решенията си. И мисля, че тук също трябва да помислим какви ще са последствията в реалността. Освен това, Говорите за редовни три за, с, говорите за ежегодни измервания, защо обаче трябва всяка година да измерваме стойностите, а не както до сега три години, на три години. Мисля, че това е прекалено, това е прекалено прекалено голяма бюрократична тежест. Ако ми обясните, ще се съглася. И още нещо. Е, данните да се пазят 10 години. Защо? Каква е добавената стойност от това? Какъв е смисълът от тази инициатива? И имам чувството, че много подробности се регулират, които няма нужда да се регулират. На следващо място, публичен, публичният регистр за горивните инсталации. До момента имаше такъв регистр за големите е, горивни инсталации. Защо е необходим сега регистр и за средните? По принцип, смятам, че предложението на комисията за оксидирането, мисля, че това, е, този въпрос също трябва да бъде е, обхванат от директивата. Но този въпрос и други въпроси са залегнали и, други, е, и в други директиви. Защо така? Защо няма ясно отграничаване с, на тази директива от други директиви? Имаме за бъдеще заместник председател от комисията, на комисията, който ще се бори за намаляване на бюрокрацията ми, той може да започне именно с този проект. Аз съм доста резервиран дали наистина, по отношение на това, дали наистина всички тези подробности трябва да са така, както са записани тук. Нека не бъдем заслепени от великите цели, които си поставяме. Госпожа Петри Натали, тя е докладчик в Сянка по досието за средните горивни инсталации. Благодаря. Ще говоря на финландски. Първо благодаря на представителя на комисията. Много ясно беше това представене. Наистина е важно да се каже, че целта е в крайна сметка да имаме чист въздух. Това е важно за енергетиката, за индустрията. И всичко това е и част от компетенциите на нашата комисия. Необходимо е да намалим вредните емисии. Това може да се постигне, като се използват альтернативни горива, да вземем биомасата. Тя дава множество възможности и може да се използва в близост до мястото на изгаряне, вместо да се превозва, тъй като, както знаем, превоза е също източник на замърсяване. Това трябва да бъде разгледано в регионален план. Освен това, е необходимо да видим дали всички цели са съгласувани и възможно е някои от тях да влизат в конфликт. Горивните инсталации би трябвало да бъдат със средна големина – Има и още един въпрос, който вие накратко засегнахте. Наблюдението. Аз бих казала, че постоянното наблюдение е нещо много важно. Ако говорим за индустрията, трябва да имаме предвид, че се използват резервни горива, особено при по-малките съоръжения. Необходимо е обаче да се разгледа какво е съотношението между разходите и ползите и дали не може да се направи някакво подобрение. Необходимо е да бъдем по-гъвкави, да подобрим качеството на въздуха, и също така да насърчаваме използването на възобновяеми енергоисточници. Благодаря госпожа Мишел Риваси, която също е докладчик в сянка от името на зелените и по двете предложения. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря и на комисията. Хубаво е, че видяхме това изложение в формат PowerPoint. Видяхме конкретния текст. Вие казвате, че предлаганото ще помогне на растежа, тъй като намаляването на замърсяването на въздуха е от полза за здравето. Както и вие казахте, всяка година ние харчим 940 милиарда за здравеопазване. Всяка година има поне 400 в случая на преждевременна смърт. Разбира се, като говорим за директивата, трябва да се добави и метана. Имайте предвид, че при парниковите газове мерките са по-ограничителни, отколкото при въглеродния диоксид. Имаме и ПМ-10, но не виждам защо не е добавен живака. В крайна сметка живата също трябва да се включи в новата е, директива, тъй като той е вреден за щитовидната жлеза. Същевременно ми се струва, че би трябвало комисията да е много по-енергична в предоставянето на стимули, защото виждаме, че в големите градове проблемите си остават неразрешени. Вие споменахте дизела, можем да мислим за санкции, но вие показахте една таблица с целите за 2030 година. Не знам защо няма намаление на парниковите газове с 40%. Като че ли комисията е подбрала своите цели, а можеше да отиде доста по-далеч. Нека премина сега към другата директива за средните горивни инсталации. Тук проблемът не търпи отлагане, защото ние във Франция, например, имаме много централи на биомаса. Те попадат в приложното поле на директивата. Аз много се радвам, че ще има такава директива, защото ето при Биомасата, например в Гърдания, горим по 900 милиона тона дървесина. Това от своя страна би могло да доведе до замърсяване на околната среда и тук трябват драконовски мерки, за да може тези централи на биомаса да бъдат обоздани. При тях всъщност има 40% добив, което ми се струва скандално. Да не говорим за замърсяването на въздуха. Така че много се радвам на директивата. В крайна сметка тези големи предприятия ще бъдат наказани. Благодаря, господин Ашли Фокс. Благодаря ви, господин председател. Екаре подкрепя комисията в целта подобряване на качеството на въздуха. Ние обаче си даваме сметка и за практическите последици от тези тъй наречени добри намерения. Много благодаря на господин Ройл, защото споделям доста голяма част от вижданията му. Не знам дали трябва в Европейския съюз непрекъснато да налагаме все по-строги екологични норми. В крайна сметка те карат предприятията да напускат Европейския съюз и да местят производствата си в други части на света, където производството им е още по-вредно. След това ние внасяме продуктите им обратно в собствените си страни. Това ще са част от последиците от предложението на комисията. Например, в Североизточна Англия имахме такова предприятие, което сега беше принудено да емигрира, и да се каже, в Канада. Така че тези предприятия не намаляват причиняваното от тях замърсяване, те само се местят на друго място. Според мен, държавите членки трябва да имат по-голяма гъвкавост при постигането на тези цели. Тъй, че подкрепяме целта, хубаво е да дишаме по-чист въздух, но не смятаме, че ще го постигнем чрез това предложение. В крайна сметка трябва да запази максимален брой работни места в Европейския съюз. Благодаря ви. Време е вече да отговорите на въпросите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за коментарите и въпросите. Няма да отговарям на всеки от тях по-отделно. Предполагам, че нямате нищо против, но все пак се надявам да дам удовлетворителни отговори. Първо трябва да кажа, че това, което чух е доста насърчително. Разбираемо е, че има безпокойство по много от въпросите. Ние сме свикнали с това крайна сметка подготвителният етап беше доста дълъг. Допитвания в рамките на 3-4 години всички заинтересовани групи бяха обхванати. Индустрията, големите горивни инсталации, останалите горивни инсталации, големи производители, селски стопани, всички бяха включени и можеха да се изкажат мнението по въпросите, които ги вълнуват. На второ място използвахме едни от най-новите инструменти за моделиране. Знам, че резултатите не винаги се доближават до реалността, но в крайна сметка това беше най-доброто, с което разполагахме. Освен това, разгледахме и макроекономическия ефект от нашите политики. Не се занимавахме единствено с екологичните ползи. Трябва да кажа, че всъщност ние разгледахме и мерките по пакета климат и енергетика, които се обсъждат в момента – Разбира се, можем да отидем и по-далеч при изпълнението на целия пакет, както стана ясно и от слайдовете, които представих по-рано. Необходимо е просто тук да обединим сили с тези, които работят по пакета климат и енергетика. Но иначе не може едни и същи резултати да се отчитат на два пъти. Това няма да ни помогне. Някои се спряха на трудностите, разходите за индустрията, може ли тя да поеме такива разходи. Мисля, че предлагаме възможно най-рентабилния вариант. В крайна сметка всички заинтересовани групи, индустрията, транспорта, вече са работили доста в това отношение. Ние Всъщност не предлагаме нови законодателни норми до 2020 година. Има обаче отрасли, които изостават в намаляването на вредните емисии. Например, селското стопанство изостава. От 90-та година до сега не е направено кой знае колко когато се разгледа варианта с оглед ефикасност на разходите, виждате, че разходите са намалени от друга страна. Но имаме и отраслите, които поемат голяма част от товара и там сме се опитали да сведем до минимум разходите, като всъщност намалим своята цел. И до някъде по този начин намаляваме и разходите. Това въжи и за селско-стопанския отрасъл, както и за някои видове промишленост. Принципно индустрията не е насочена, не е настроена отрицателно. Не знам защо някой от вас бяха на различно мнение. Така или иначе, допитването ни беше доста обширно. Но сега по конкретните въпроси. Първо директивата за средните горивни инсталации ПМ е включено. Серните окиси също не сме включили някои други газове, защото сме се водили от рисковете, определени от СЗО. изчислихме възможните разходи и намаления. Освен това, търсихме и гъвкави варианти от гледна точка на сроковете. Принципно, вие споменахте, че някои предприятия делокализират, но аз не виждам какъв е смисъл, особено при средните и по-малки горивни инсталации – крайна сметка изпълнението ще бъде на няколко етапа. Маките предприятия до 5 мегавата няма нужда да прилагат нормите до 2030 година. Единствено новите ще трябва да изпълнят нормите с влизането в сила на директивата – Същевременно ние сме предвидили и текстове за средните и по-големи горивни инсталации, двигатели, турбини, бойлери, котели, всичко това е отчетено. Биогаза, наистина това беше доста голям проблеми, за това работихме с колегите от климат и енергетика. При биомасата е ясно, че също можем да имаме проблем с ПМ газовете. Така че можем да кажем, необходимо е да се борим с измененията на климата, но така че да не си създаваме нови проблеми. При живака до година ще разгледаме как се изпълняват нормите за живака в Европейския съюз, след това за гъвкавостта, може би трябва да обясня следното. Доста от държавите членки имат голям обем на вредни емисии, например от морския транспорт. Това, което те могат да направят като мерки за компенсиране е да намалят вредните емисии от сушата. При метана ние сме включили два фактора. От една страна може да има съвместно изпълнение. Две или три държави членки да решат, че е по-ефтино една от тях да изпълни нормата, отколкото всички три. И тогава да се направят промени там, където това е най-ефтино. Задава се и въпроса за цената при метана. Но често се задава този въпрос, но вижте, опцията изобщо не е скъпа. В крайна сметка тук ще има ползи и няма да има допълнителни разходи. Разходите са нулеви. Нещо по-конкретно. Административният товар, който беше споменат, всяка година трябва да се правят измервания. 10 години се пазят данните, къде ще се пазят. Мисля, че всичко това като изискване е много важно всъщност защото без него няма как да се направи точна оценка. Ние няма да имаме всички данни, няма да можем да направим сравнение на постигнатия напредък и съответно да видим доколко е изпълнена целта. Това е проблема всъщност, който се сблъскваме по-настоящем и за това анализът понякога страда. Да, може би ще има административни разходи, но в сравнение с цялостната полза те не са кой знае колко големи. Освен това, при NCP ние имаме и разрешителните за големите инсталации, нещо, което беше важно. Става дума за обикновена регистрация, но така разходите намаляха от 120 на 9 милиона. Да, все още има разходи, но те намаляха съществено. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Благодаря ви, госпожо директор. Благодаря за всички бележки и отговори. О, сега ще дам думата на докладчиците за заключителни думи. Магирка, който е opiniodawcą tego. Е, е, И така, първият докладчик, Адам Герек, той е докладчик по доклада за намаляване на националните емисии. Благодаря. Мисля, че при тези предложения на комисията има прекалено малко указания за това, че тази директива ще бъде по-обхватна, отколкото предишната. Предишната директива за намаляване на въглеродните емисии. Мисля, че предимствата тук за намаляване на промените от климата а, са прекалено слабо осветлени. Например, проблемът за фините прахови частици – Е, те са много опасни. Е, тези е, частици, в тези финни прахови частици, много трудно се измерват, но те са и една от основните причини за промяната на климата. Мисля, че този проблем при директивата трябва да бъде задълбочен. В момента не е възможно да се уточни големината на тези частици, но поне може да се говори за източниците на тези частици дали могат тези източници да бъдат е, изчистени, да бъдат затворени. Липсват ни инструменти тук, или пък а, е, тизела. Вие говорихте за това. Как може да намалим съдържанието на азотните оксиди, които разрушават също азоновия слой. Това също е въздействие върху климата. А трябва да помислим за това как може да променим отделянето на азотни оксиди, защото държавите членки нямат влияние върху производството на автомобили. По-скоро трябва да се насочим към а, производителите на коли. Председателят продължава. А, давам думата на господин Федерли по доклада за ограничаването на емисии във въздуха от средни горивни инсталации. Мисля, че предложението на комисията е добро, но естествено не може да отречем, че има и пречки, които трябва да се преодолеят. В Европа тази тема е много важна. Произвежда се енергия, навсякъде в Европа, така че трябва да чуем какво казва науката за последствията, за здравето, последствията върху обществото. Как, когато говорим за, за ползите и негативите, трябва да помислим за това, че хората се разболяват, а ние всъщност ги разполяваме, което от своя страна води до допълнителни разходи за здравеопазването. Това досие ни дава възможност да работим по тези въпроси и аз с интерес очаквам бъдещата работа с колегите и с комисията. Председателят, госпожо директор от Генерална дирекция Околна среда, благодаря ви за вашето предложение, благодаря за презентацията. Ще го обсъждаме и в бъдеще, това е ясно. Колеги, благодаря. С това приключваме заседанието днес. Ако няма други предложения по точки разни, няма. Така че, добре, с това приключваме днес. Ще се видим отново в понеделник на изслушванията.